Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Kollegen aus AFET, die Geduld haben, hier zu bleiben. Благодаря на колегите от АФЕД за това, че имаха търпението да ни изчакат. Добре сте дошли, колеги от ДЕВЕ и ДРОА. Die Präsentation zu hören. Те са тук, за да чуят е, презентацията. Предложението ми е, е тъй като Линда не може да присъства, Валенциано, е, Мартинес, Бродско, е, ще съпредседателствуват, е, така че да можем да продължим работата си. Е, наистина с е, тази награда ние удостояваме хора, които са е, се проявили в борбата за свобода. Е, те са. Това всъщност е началото на процедурата за подбора за лауреатите за 2016 година. Нашата комисия ще, нашите комисии по-скоро ще гласуват следващия вторник за кандидатите имаме, ще представят трима кандидати, един кратък списък трима кандидати на конференцията на съвета на председателите, които на 22 октомври окончателно ще изберат е, лауреата. Uh, така или иначе, явно никой не ме е чул. сега не искам да го повтарям. I think this Sakharov... Смятам, че наградата Сахаров е една от най-забележимите, които провеждаме, за да няма неясноти във вторник, няма да публикуваме гласуването от вторник. Има една проста причина за това. Ако някой губи и това се оповести, това може да навреди на съответния човек и няма да помогне на съответния правозащитник в неговата страна, дори може да го застраши. Така че трябва да подходим честно и справедливо, не трябва медиите да научават конкретните резултати. Няма да публикуваме цифрите, на гласовете за първите трима, но ще намерим начин да получи тази информация председателят на парламента, за да може, когато се гласува на председателски съвет, е, ръководителите на групите да знаят какви са резултатите. И онези, които са се класирали първи тук, наистина да станат победители да вземат наградата, но става дума и за защита. при Нобеловата награда никога не знаете кои са били другите кандидати, които са имали възможност, не че се сравняваме с тях, но така се подхожда справедливо и към другите. Казвам го, защото е имало дебат е, около липсата на прозрачност и мисля, че така е по-справедливо. Е, Вземаме предвид правозащитни елементи, е, когато сключваме споразумения с трети страни, т.е. винаги се включват правата на човека. Няма да чета целият този текст. Благодаря на служителите, които са ми написали този изключително интелигентен текст. And, uh, come, uh, И нека да минем на номинираните. Present... Депутатите ще представят своите кандидати по десетина минути на кандидат. Ще има и видео. Най-общо 40 минути за цялото представяне. Започваме с първия кандидат по азбучен ред. Чан Дундар, номиниран от Зелените, ГУЕ и СПД. Давам думата на госпожа Вържия. Три минути и 20 секунди. Благодаря ви, господин председател. Прав сте, като казвате какво голямо значение има наградата Сахаров за репутацията на Европейския парламент пред външния свят. Хубаво е, че тази година можем да представим заедно с още две а, политически групи кандидатурата на Чан Дундар, който е истински символ. Символ на всички журналисти в Турция. Символ на нарастващата заплаха върху свободата на пресата в тази държава. Да бъдеш независим журналист, разследващ журналист никога не е било лесно в Турция. От много години положението на тези журналисти се влушава. През 2012 година имаше вече аргументи, според които се казваше, че Турция е една от най-опасните държави за журналистите. Имайки предвид напреженията от пролета на 2015 година насам, най-малкото, което можем да кажем е, че положението се влуши. Чан Дундар е журналист от 19 годишен. Той се дипломира в London School of Journalism, работил е в турската радиотелевизионна мрежа и е изготвил много документални филми. През 2013 година става главен редактор на Комориет, голям турски ежедневник, който защитава либералните идеи. През 2015 година Комориет публикува доста обезпокоителни материали за турското правителство. Говори се за камиони, които превозват оръжие под пред, предлог, че превозват хранителни продукти за Сирия. Камионите са били блокирани на границата от турската жандармерия а журналистите са били обвинени за това, че са разкрили държавна тайна. На 2 юни самият Ердоган завежда жалба срещу Чан Дундар, като заявява, че той трябва да плати най-високата цена. На 26 ноември ако се смеете малко по-тихичко, господин председател, ще се радвам. Благодаря ви. На 26 ноември Чан Дундар заедно с колегата си преказ... прекарва 92 дни в затвора. През май 2016 година той оцелява при опит за убийство пред съдебната палата, когато е трябвало да участва на пресконференция, за да може да обори аргументите за това, че е издал държавна тайна и е искал да направи преврат. След това имаше опит за преврат, който всички ние заклеймихме. Напрежението нарасна още повече в Турция, което ни кара да мислим, че свободата на пресата там е а, свобода, която се говори само на думи за нея. На 27 юли турската държава отчуждава собствеността на 47 журналиста, на 23 радиостанции, 3 пресагенции, 15 списания, към които добавяме 29 издателски къщи. много прескарти биват отменени, а 200 журналиста биват задържани. Половината от тях все още са лишени от свобода. Както казват репортери без граници в своя доклад, който бе публикуван наскоро, ам, полицейският част, който в момента е наложен там, още повече увеличава напрежението. Дундар няма а, вяра в а, съдебната система на Турция. Жена му беше арестувана, паспорта й бе конфискуван, за да накарат Дундър да се върне в Турция, която той напусна. Ето защо, скъпи колеги, смятаме, че Чан Дундар заслужава наградата Сахаров като символ на посегателството срещу свободата на пресета в Турция. Благодаря. Group... Благодаря. Групата на зелените също много се радва, че може да номира Чан Дюндар за наградата Сахаров за свобода на мисълта. Близо три десетилетия тази награда се дава на едни от най-възхитителните и е, смели правозащитници. Аз съм убедена, че е, Чан Дюндар също попада в тази категория на герои. Той е изключителен журналист, той е жив символ на свободата на мисълта в своята страна. Последните 35 години той се бори за свобода на словото и демократична Турция. Искам да подчертая, че той се бори за все по-тесни връзки с Европейския съюз. Той е вдъхновение за мнозина от нас и в Турция, и в Европа. Освен това, той винаги ясно и силно говори а, за кюртския въпрос и неговото разрешаване. Подложене на гонения от правителството на Турция за това, че е разкрил а, държавни тайни арестуване, хвърляне строк строг тъмничен затвор с тежка присъда. Има и опит за убийство. След проваления преврат, в това лято наложи, се наложи той да напусне страната, тъй като се страхува, че ще бъде преследван отново, имайки предвид извънредното положение в страната, както и липсата на върховенство на закона. Жена му е задържана, паспортът и е отнет. Колеги, Турция е един от най-близките ни съседи. Тя е и страна кандидат за членство в Съюза. Европейския съюз и Турция винаги са били тясно свързани посредством култура, история, економика и много лични истории. Сирия гори, други съседни страни също. Едва ли има други отношения във външно-политически план с нашите съседи, които да са по-важни от тези с Турция. Има обаче влушаване на правата на човека и демокрацията в тази страна. Има нарастващо напрежение в отношенията ни. Нашите лидери, институции се отказват от основни принципи и ценности в името на цели, които обосновават със сигурност имиграция. Европа вече не обръща внимание на Турция и изоставя онези, които защитават демокрацията и са срещу диктатурата, подновяването на военните действия и е, човешкото страдание. Като дадем е, наградата Сахаров на Чан Дюндар, ние ще почетем самите себе си и ще припомним на държавите членки на Европейския съюз за тесните си връзки и вярата си в една демократична Турция. Ако дадем наградата на Дюндар, ние ще изпратим най-силният сигнал от Брюксел, че положението в Турция ни вълнува и че Европейският съюз няма да се откаже от големите личности в Турция, които са ни при сърце и които днес са в опасност. Животът на Дюндар всъщност е подложен на опасност, защото той пише е, по съвест и за това го номинираме. Грация, президенте. Благодаря, председателю. За мен е чест и огромно удоволствие от името на моята група, но от името на другите две политически групи да споделим кандидатурата на Чан Дундар за наградата Сахаров. Наградата Сахаров, както бе казано и малко по-рано, е една награда, която се дава за свобода на мисълта. Ако ние погледнем последните години, ще видим, че Турция като кандидат от 98 година, вече 17 години се опитва да влезе в Европейския съюз. Има едно огромно огромна нужда да кажем, че има някои ценности, като свободата на мисълта, свободата на словото на печата, са в центъра на Европейския съюз. Вярно е, че Европейския съюз не е просто географски проект. Това е политически проект и една идея, която почива на факта, че може да има различни отговори на един и същ въпрос. И затова ние трябва да кажем, че настоящото състояние на Турция е много далеч от идеалът. Не мисля, че има по-добър човек от Чан Дондар за тази награда, защото цял живот се бори за това и в момента е в изгнание, нещо, което е по-тежко дори от смъртното наказание, далеч от родината си да бъдеш. Ако го изберем, ще подадем ръка на всички онези, които са достатъчно храбри а, и правят това, което а, мислим, че не струва нищо, а всъщност струва живота на хората. А то е да говориш свободно, да кажеш какво мислиш и да дадем ръка на четвъртата власт да може хората да искат отговорност на а, държавата и на правителството, както се случи с разследванията на Чандундар. В Турция последните години 120 журналисти са хвърлени в затвора. Над 100 медии бяха затворени, 140 хиляди сайта бяха блокирани. На 150-то място е страната в World Press Freedom Class. На едно от първите места по задържани журналисти. Това е държава кандидатка, която иска да бъде част от Европейския съюз поне официално. Всичко е свързано с времето, в което живеем. Сега имаме един възмож... една възможност във времето да изпратим едно ясно послание. Един момент, който може да покаже как страната се отдалечава от каквато и да е възможност не само да влезе в Европейския съюз, а и въобще да спазва нашите ценности. Ако не сме ние първи, да кажем смело а, на всички, че това е Турция, която греши а, и когато хвърля журналистите в затвора, а, кой ще каже, че по този начин а, се пречи и на хората? Трябва политически аргументи да изразим, защото иначе ако не го направим, ще бъдем съучастници. Затова това, което искам да направите е не да гласувате против Турция, а да кажете да на гражданското общество, да изпратите едно ясно послание за бъдеще. Беше изпратен в изгнание Дюндар, а ние не искаме да изпратим в изгнание целият турски народ, който да живее в изгнание поне теоретично. Те имат нужда на върховенство на закона. Сахаров казва, че когато няма гражданска свобода в една държава, няма независим печат, не съществува обществено мнение, което да може да контролира правителството. Затова не го забравяйте а, заедно с ясното си гласуване. Благодаря. work. It's uh, thinking it's Mustafa Jamelif. Преминаваме към Мустафа Джемилев. Той се предлага от НП и от ЕКАРЕ. Ярош Сариуш Волски. Минута и 55 секунди. Самотен борец срещу тоталитаризма. Това е идеалът на Сахаров. Човек не може да си представи някой, който да е по-близо до идеала на Сахаров – на боец за свобода от Джемилев. Той се бори мирно, бори се срещу Съветския съюз, след това срещу Русия. В нашата брошура е неговата биография. Той е депортиран на 6 месеца от Крим, расте в изгнание, 68 е хвърлен в затвора, тъй като протестира инвазията в Чехословакия. 15 години е в затвора. Днес той продължава борбата си за права на човека, за Крим, анексиран от Русия, и за правото, правата, извинете, на кримските татари. От 1944 година, когато е депортиран от Крим, до 2014 година, 70 години по-късно, той е изхвърлен от Крим, първо от Съветския съюз, първата дата, втората от Русия за постоянната си борба за свобода и права на човека. За това предлагаме Мустафа Джемилев за наградата Сахаров. И освен това имаме и кратък филм, който ще ви представим. Техникът би трябвало да може да ви го пусне. Okay, where's the timing? Thank you very much. Мустафа Джемилев. Благодаря. Мустафа Джемилев е изключителна фигура в сферата на защитата на правата на малцинствата. Вече 50 години. За първи път е арестуван преди 50 години, 66-та година и над 15 години е в съветски затвори. Както каза цар Южволски, той е сред онези, които протестират срещу инвазията в Чегословакия и потъпването на прашката пролет. Той работил и с Сахаров. Те сформират една от първите хелзински групи в Съветския съюз. Отново той е в изгнание и не може да влиза в Крим. Руските власти този път наложиха тази забрана подобно на забраната, която му е наложена, когато е бил на 6 месеца, когато е депортиран. Ясно е да се изпратят е, ясни сигнали за този човек, който защитава не само правата на кримските татари, които са пряко заплашени и тяхното бъдеще е неясно, но и които се изправят за правата на украинците, руснаците във е, всяка една от сферите. И това е нещо, което трябва ясно да бъде казано в този момент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Джемилев първоначално бе предложен от полския а, колега който е в Грузия като наблюдател днес, така че аз ще представя кандидатурата на господин Джемилев от името на колегата. Аз от дълги а, години следя събитията и наистина смятам, че господин Джемилев е най-подходящия кандидат за наградата Сахаров. Самият той е бивш съветски дисидент и бивш председател на парламента на кримските татари. Срещнах се с а, него в този контекст, когато посетих Крим. А, целият му житейски опит е, е, се характеризира с това, че той се е борил срещу комунистическата е, комунистическото потесничество. Той е бил депортиран от Сталин, противопоставил се на през 68 година на случващото се в Чехословакия. Прекарал е 15 години в затвора в СССР почти една година е, е провеждал гладна стачка, а след незаконното присъединяване на Крим от страна на Русия, той се противопостави активно на това присъединяване, след което му бе отказан достъпа до родната земя. Сега е влиятелен член на парламента на Украина и той подкрепя членството на Украина в Европейския съюз и НАТО. След като падна а, руската диктатура, а, странно е, че днес Джемилев и неговата общност все още са обект на потисничество от Руската федерация. Господин Джемилев е прекарал дълги години в борба. Той е бил депортиран. 25 години след като се е върнал в страната си, той представлява морален водач на движението в неговата държава и се бори за защитата на правата на младсинствата. Най-голямата геополитическа заплаха в източна Европа днес идва от Русия. Путин продължава хибридната а, война на изток и на запад. За да отблъснем тази машина, трябва да използваме всички инструменти. Това е наистина един влиятелен бивш съветски дисидент. Ако а, му дадем наградата, това ще е добър знак нашето послание ще бъде силно. Путин и неговият режим застрашават а, всички и могат да присъединят и други територии. Никога няма да приемем незаконното присъединяване на Крим. Неколкократно съм се виждал с господин Джемилев, заедно с няколко колеги от Европейския парламент и наистина смятаме, че неговата кандидатура е много силна за наградата Сахаров. Благодаря.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 presidente Брок. Нека да продължим нататък. Господин Брок ще трябва да ни напусне след маничко. Третият кандидат за наградата Сахаров е с Надя Мурат и Ламия Ажи Башар. Те се предлагат от групата на социалистите и от АЛДЕ. Сега ще чуем представенето на кандидатите. Давам 5 минути време за изказване на Жозеф Вайденхойс. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, социалистите и демократите решиха тази година да предложат кандидатурата на Надя Мурат и Ламия Ажи Башар. Те са бивши жертви и сексуални рубини на Даеш – Смело те посветиха живота си и се превърнаха в говорители на всички жени, жертви на сексуално насилие от страна на бойците на Даеш. Целта им е да помогнат на жените и на децата, които са били обект на трафик и обект на зверства. Язидите са малцинство в северен Ирак. Много голяма диаспора има на тази общност в Европа. Там се наблюдава традиция по системно изнасилване на момичетата от общността на язиди. Територията на общността на язидите е завзета от ИДИЛ и младите жени се превръщат в сексуални рубини. Целият този бизнес започва през 2014 година, когато Даеш завзема територията на границата с, между Ирак и Сирия. Над 600 жени от общността язиди биват отвлечени. Младите момичета се превозват до различни дестинации в Ирак и Сирия, както и на други места, където биват превръщани в сексуални рубини. Това са а, непонятни престъпления, Три хиляди жени и деца биха могли да бъдат освободени или да се освободят, тъй като те все още са в плен. Номинирайки Надя Мурат и Ламия Ажи Башар, нашата група желае да изкаже своята солидарност с жените и децата, които са първите жертви на военните конфликти, да изразим солидарност с всички младсинства, които са обект на геноцид. Общността Язиди е мишена на Даеш. По този начин се цели етническо прочистване чрез системно изнасилване. Това е военен инструмент. Същата тактика се използваше в Босна и все още се използва в региона на големите езера в Африка. Госпожо председател, господин председател, с риска да се повторя отново и отново, бих искал да кажа, че това са ужасни престъпления. Ние трябва да изпратим ясен сигнал на тези престъпници и да покажем, че общността на язидите, която е, обикновено е забравяна, преминава през най-трудния етап от историята си, да й покажем, че тя не е забравена. Общността на язидите е първия боец на Ирак. Моля ви да подкрепите тази двойна кандидатура. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега госпожа Бесера има думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да говоря много дълго и да повтарям аргументите, които вече изрази колегата. Ние подкрепяме тази кандидатура. Това са две много млади жени. Те са жертви на ужасни зверства и тези жени са решили, че всички тези физически и умствени насилия срещу тях ще им послужат, за да могат те на своя, на своя ред да защитят човешките права, въпреки високата цена, която са платили. Аз ще говоря за Надя Мурат, въпреки че съм се срещала и с другата кандидатка. Много ми се искаше всички вие да можете да се срещнете с двете кандидатки. През февруари се срещнах с Надя. Тя а, дойде в Страсбург, в Комисията по правата на човека. Наистина заслужава си човек да изслуша това, което тя има да каже, да чуе точно какво се е случило. А, Надя наистина вярва в справедливостта, в правосъдието. Предлагаме кандидатурата на Надя, защото тя е изключително смела. Не я предлагаме, защото тя е една от жертвите на а, зверското потисничество на ИДИЛ, не защото е била зверски изнасилвана и насилвана, а, не защото и самата Надя не желая да бъде гледана като жертва. Номинираме я, защото тя се бори за промяна за да може да се направи така, че да се сложи край на тези зверства. Това е причината, поради която предлагаме нейната кандидатура. Би било чудесно, ако Надя и другите жертви получат тази награда. В този случай тези това може да послужи за освобождаването на тези 3000 жени и деца. Важно е случай да бъде разгледан и от Международния наказателен съд. Ако връчим наградата Сахаров на Надя, тогава нейният случай ще има по-голяма видимост. Европейския парламент в нейно лице ще подкрепи една справедлива кауза. Бих искала да кажа няколко думи за Надя, като използвам нейните собствени думи. От няколко месеца тя пътува по света и прави изказвания пред съвета за сигурност на ООН, пред на националните парламенти на държавите. Тя дойде и в Европейския парламент, говори с господин Шуц, направи изказване в съвета на Европа. Тя посети бежанските лагери в Гърция но много ми се иска да споделя с вас нещо, което самата тя каза и което според мен характеризира цялата и кандидатура. Деж взе моето семейство, моят живот и моето бъдеще. Сега ми остава само единствено вярата в правосъдието, в справедливостта. Всички тези жени и деца, които са в ръцете на терористите, трябва да разчитат на правосъдието. Те трябва да знаят, че правосъдието е на тяхна страна страна. Това са думите на Надя. Никакви политически цели не водят действията на тази жена. Тя просто желая да се защити човешките права, основните ценности, най-вече правата на малцинствата, свободата на словото, демокрацията и принципите на правовата държава. Не смятам, че някой може да се противопостави на нейната кандидатура. Тя е изключително важна. Позволете ми да добавя, че това са две забележителни жени. Те са млади, смели и въплащават най-добрия дух, който ние защитаваме тук, тук в Европа. В заключение бих искала да изразя своята благодарност към Германия, която прие членове на общността язиди. Изключително важно е Германия да получи признание за това. Немските депутати могат наистина да се гордеят, ако нашето предложение за кандидатура бъде прието. Нашия кандидат е изключително смел. Нашата група ще защитава само и единствено тази кандидатура, както и тази на Ламия Ажи Бешар. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бесера. Остава още един кандидат. Мадам Бесера, ла expliqué, ел по репете. elle Бесера. Извинявам се, но в презентацията стана ясно, че Алде председателката. Може ли да обясните, госпожо Бесера? Сигурна съм, че правилно съм се изразила, но ако не се разбра, ще доясня. Надя Мурат и Ламия Ажи Башар – и Надя Мурат и жертвите на ИДИЛ са всъщност една и съща кандидатура. Но по административни въпроси не можехме да кажем и другите. Но всъщност тук се подразбират и другите. Предишната кандидатура се подкрепя от няколко групи, кандидатурата на Надия Мурат и Ламия Ажи Башар. Но всъщност говорим за една и съща кандидатура. И ще гласуваме само за една кандидатура. Няма да разделяме кандидатурите на две. Oh, no. Eh. Имаме един кандидат, подкрепен от две групи. Социалистите и демократите и АЛДЕ. АЛДЕ внася една кандидатура на Надя Мурат и Ламия. Okay. Exactly. So, is joy candidacy by да, съвместна кандидатура, но единствената разлика е, че АОД посочва името само на един човек, на Надя, а социалистите и демократите посочват две имена на жени. Съвместната кандидатура обозначава кандидатурата на двете жени заедно. АОДЕ предлага, извинете, Ауде е съгласна с кандидатурата на двете. Председателката. Не трябва да осложняваме допълнително нещата. Те наистина са простички. Социалистите и демократите номинират две жени представителки на язидите. А АОДЕ внася кандидатурата само на една от тези две жени. Всъщност кандидатурата е една тя е съставена от две имена на жени и се подкрепя от двете политически групи. Простичко е, нали така? Преминаваме към следващия кандидат Илхам Тоти по предложение на колегата Илян Кучук, подкрепен от 42 други члена на парламента. Господин Кючук, виждам, че имаме също така и кратко видео. Yes, correct. Uh, Madam President. Да, госпожо председател, за мен е удоволствие и чест да представя кандидатурата на Илям Тохти за наградата Сахаров за 2016 година. Той е един от най-видните публични интелектуалци In the People's Republic of China. в Народна република Китай. Той е професор, експерт в областта на економиката, по азиатски проучвания. Роден е 69-та година. Повече от 20 години той защитава мира между югурите и китайците. Въпреки всички религиозни и политически потисничества, на които е бил обект. Защитава еднакви религиозни, економически, политически права за всички. Той защитава мирното съжителство между хан китайците и югурите. Югурите нямат равни възможности като останалите китайци и нямат същите социално-економически условия. Китай прилага репресивна политика и ограничителни мерки спрямо останалите малцинства. В септември 2014 година той е осъден на доживотен затвор в рамките на два дни по обвинение, че е целял сепаратизъм. А той всячески е работил за използването на мирния диалог, диалог при решаването на проблема. Той се защитава от различни организации, които работят за защита на правата на човека, от САЩ и други важни а, представители. Диалога между Европейския съюз и Китай също включва неговия казус. Ценностите и идеалите на Илян и доведоха до неговото преследване. Затова той бе лишен от свобода. Той се бореше за модерно демократично общество. Той е един свободомислящ човек, който смята, че правовата държава и мирното съжителство между етническите групи са демократичното бъдеще за Китай. Той цени свободата на словото, а бе поставен под домашен арест, бе лишен от свобода от страна на режима, само и само за да не се чуе неговия глас, който има за цел да защити малцинствата. Той се цели да уле... стреми да улесни диалога между югурите и китайските власти. През ноември 2009 година той казва, че е готов за дълъг престой в затвора и че е готов дори за смъртна присъда. Бих искал да ви привлека вниманието върху частта на нашия народ. Това казва той. Той се бори за потиснатите мълцинства и желая да ги сложи в центъра, в светлината на прожекторите. Илян Тохти се противопоставя на всяка форма на насилие. А ако подкрепим неговата кандидатура, ще изпратим силно международно послание за всички хора, които са от различна общност и имат по-различна гледна точка, тези, които са младсинства и са обект на политическо потисничество. Благодаря ви за вниманието. Сега ще изгледаме едно кратко видео.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 Bula elde dünyada bana bektirip kaldı. Bu da Bula Nusretyan'ın 5. yıldan başlap ben onun aldıda akbarat turduğunu kabul kıldık. Bu da benim ki tordun başka muhtarsızlık faaliyet köp olgan dikin da çıdımay kaldı. Aşk Bula belkim bu da niyeti bir kabi yaman boz gerek. Төртінші, менің нәтижесін қылыватқан бірінші мен әрқандай террорист групп яки әрқандай бір сыртқы ташпақ қатынашқаным жоқ. Менің мұчақшы қылыватқаны илми жол білән, тет жол білән, қалам арқылы,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 сөз болып қалған болса яғни милletimге пайдасыз әрқандай сөз болған болса бұл әргіз менің сөзім емес Muchas gracias. Eh, quiero saber si algún colega quiere tomar la palabra. Благодаря ви. Някой колега желая ли да вземе думата, за да зададе въпрос или да каже нещо във връзка с някои от кандидатурите? Ако всичко е ясно. Тогава ще спрем до тук. Ще гласуваме на 11 октомври на съвместно заседание на двете комисии. Председателския съвет ще вземе решение в последствие и ще съобщи резултата на 27 октомври. На 12 декември в Страсбург ще се проведе дискусия и съвместно заседание на АФЕТ 9 и 2. На тази дата ще разберем и името на лауреата. Връчването на наградите ще се извърши на 14 декември тук в Страсбург. Благодаря на всички, благодаря ви за това, че присъствахте на днешното заседание. Ще се видим отново на 11 октомври.